dopo. Buongiorno colleghe e colleghi, ha chiesto di parlare l'onorevole Mauro. Господин Мауро иска думата. signor presidente intervengo sulla base dell'articolo centosettantatré. Del... изказвам се в съответствие с член 163 от, от правилника. снощи Върховният съд на Бразилия отказа искане за екстрадиране на Батисти. Най-малко две резолюции от този парламент настояваха за противното. Ето защо искам да изразя собственото си съжаление и желание парламента да изпрати писмо, в което да изрази съжалението на парламента и по-конкретно да изразим своята солидарност и съболезнования към семействата на жертвите, които очакват правосъдие от повече от 30 години. Председателят, благодаря господин Мауро. за това, че подчертахте този въпрос. Господин Бургезио има думата. Нека да приключим с този въпрос. Мисля, че целият парламент изпитва съжаление и недоволство от това решение. Единственото, което мога да направя е да повторя онова, което парламентът двукратно е изразявал по този въпрос. Ние ще предадем своето възмущение на властите в Бразилия. Благодаря. Само за секунди искам да взема думата. Искам да поздравя колежката а, за а, това, че стана майка. А, искам да пожелая всичко най-хубаво и на а, бъдещите майки в парламента. Чудесно е това, защото то е символ на надеждата тук в пленарната зала. Моля ви, слушайте ме. Мисля, че говоря важни неща. И те са сериозни. През последните дни чуваме следното. Парламентът не е детска градина, парламентът не е ясла. Парламентите се излагат и така нататък. Ние сме за майчинството, за семейството. Нелепо е да се говори за нас по този начин, особено когато се говори за жени депутати. Благодаря. Procediamo, procediamo all'ordine del giorno. Продължаваме с дневния ред. Преди да гласуваме, имам няколко съобщения. Първото е свързано с писмена